Good morning. No hammer? No hammer. Good morning. Buenos días. Добро утро. Добро утро, скъпи колеги. Muy buenos días. Señoras y señores. Добро утро, колеги, дами и господа. Скъпи колеги, казва председателя на няколко езика. Feliz año nuevo за много години. Честита нова година! Пак на няколко езика, казва председателят. Ready to go? Чудесно е, че сме отново тук събрани на първото редовно заседание на нашата комисия по граждански свобода, правосъди и вътрешни работи. Добре дошли отново и да ви кажа, че в 11 часа имаме предвидено гласуване. Така че тези, които не си носят електронните карти, Send someone. моля да си ги вземат или някой да им ги донесе. И така започваме с съобщения. Първото съобщение е, че е поискано от нас разрешение в момента да се снима филм за опазването на личните данни. Съответно, дадохме съгласие, така че по въпроса за опазването на личните данни, предвиден в днешния дневен ред, ще има тук сред нас камермани, оператори, снимащи филм. Има съответните промени в дневния ред. Моля да си запишете 17-та точка, предвиждаща гласуване по доклада на Диас Демера за визите няма да се обсъжда днес и 19-та точка за доклада на господин Руи Тавареш за Унгария също няма да бъде обсъждан днес, ще се отложи. Ако няма никой нищо против, го приемаме. И така, минаваме сега към следващата точка, именно приемане на протокола от миналото заседание, миналите заседания 10 декември, 26 и 27 ноември, 20 21 юни, 30 и 31 май, 25 и 26 април. Това са протоколите, кои, с които разполагате. Ако нямате възражения, ще ги приемем. Ще ги счетем за приети. И така, по същество. Актуално състояние на текущите междуинституционални преговори при законодателните процедури, а именно точка четвърта на дневния ред. Юродак. Юродак бе гласуван тук в комисията Либе на 17 декември. На 18 декември се проведе първият триалог. И сега госпожа Маковей ще ни разкаже за резултатите от триалога като докладчик. Госпожо Маковей. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко резултатите от първия триалог. За маркирането на данните, на второ място временното и постоянното, постоянните данни, свързани с отпечатъка на пръстите, член 20 за публичната сигурност и подозренията, свързани с евентуални заплахи от тероризъм. На следващо място забраната на трансфер за трети страни и международни организации. Е, те от това са тъчките, които допълнително ще трябва да се обсъдят. Плановете какви са? Плановете са да се работи бързо. Ирландското председателство иска това, за да се постигне споразумение по време на ирландското председателство. На 8 януари имаше заседание. Днеска също ще има заседание. Благодаря. Това беше от моя страна. Благодаря, Благодаря, госпожо Маковей. И сега минаваме към следващия доклад относно доклада Шенген. Господин Вебер и господин Коейо са докладчици, така че те имат думата, за да ни разкажат за резултатите от триалога на високо равнище с кипърския министр Лука и комисар Малстром на 18 декември. Благодаря. Господин Кое има думата? Е, е, Малтеза. Е... Малтийското председателство посочва, че е, е извършена наистина работа в много голям обен, обаче въпреки всичко ние не можахме да постигнем споразумение. Сметам, че трябва да изчакаме дали ирландското председателство ще се занимае с този въпрос и ще даде възможност за постигане на споразумение. Знаете, че първо Комисията посочи ясно, че това е въпрос на процедура по съвместно вземане на решения, обаче съветът е, не направи никакви отстъпки на парламента в рамките на тази процедура, поради което ние искаме да предвидим време на клауза по отношение на Шенгенския кодекс и на механизма за оценка на Шенген, съветът не желая да направи отстъпки. Така че е, ние ще трябва да се задоволим с настоящото решение. Това означава да се откажем от участие на Европейския парламент в оценката на механизма за оценка на Шенген. Освен това, ние ще трябва да се откажем от въвеждането на истински механизъм за оценка на Шенген и освен това ние няма да можем да защитаваме свободата на движение на европейските граждани. И трябва да посоча още, че ще трябва да се вземе предвид, че държавите членки ще получат възможност за въвеждане на нов граничен контрол, а това нарушава всичко, което до сега Европейския парламент е защитавам. Аз съм песимист, господин председател. Аз не виждам готовност в съвета да се доближи до позицията на парламента и ние сега очакваме от ирландското председателство да намери изход от тази задънена улица. Благодаря, господин Коелю, за доклада ви. Благодаря. Ние разбираме наистина как стоят нещата и приемаме, че след е, взетото от съвета на председателите решение да се блокира целият пакет след е, решението на съвета да промени правното основание по целият пакет е, Шенген, осъзнаваме с други думи, че няма как да се пристигне постигне споразумение следователно нещата ще бъдат подновени отново във вид на преговори по време на ирландското председателство. Така че разбирам, господин Коелю, вашето безпокойство относно оставянето на този пакет в висящо състояние. И сега минаваме към пета точка от дневния ред. И ви потвърждавам отново всъщност. Припомням, че ще ни снимат сега. Това е точка 5 за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Пета точка. За общия регламент относно защитата на данни. И така. Това е вторият елемент от пакета – Имаме регламент и директива, които съставляват така наречения пакет. Първият докладчик е господин Албрехт, вторият докладчик е господин Друцас. Да не забравяме, че комисията излезе с това предложение през януари 2012 година. Двамата докладчика работиха проведоха презентации, изслушвания и през юли и ноември тук в комисията Либе проведохме съвместен дебат с, други парламентарни комисии, които работят по същия въпрос, а именно ИТРЕ, ЮРИ, ИМКО и ЕМПЛ за правни въпроси, за индустриално развитие, за вътрешен пазар и социални въпроси и трудова заетост. И така, даваме думата на докладчиците, за да ни представят първият вариант на своите доклади, съставляващи така наречения пакет. Господин Бутарели е тук сред нас. Той е европейския надзорник по защита, опазване и защита на личните данни. Може би и на него ще дадем думата, ако е, желае. Заповядайте, господин Албрехт, вие сте първият докладчик. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Пред нас е проектодокладът докладът за защитата на физическите лица и обработването на личните данни. Имаме регламент и директива. Както чухте, това беше една много задълбочена работа на целия екип. Разгледахме предложението на Европейската комисия. Това беше много трудно предложение. Имахме нужда от много разширени заседания миналата година, за да обсъдим и анализираме предложението в какъв смисъл препоръките на комисията и изискванията на парламента се срещат, до каква степен предложенията на парламента са били отразени в новото предложение на комисията, какви промени трябва да се направят. Правят особено е важен въпрос за укрепването на дефинициите и принципите, които бяха част от първия доклад Имаше нужда от изясняване и укрепване на индивидуалните права на лицата, особено що се отнася до съгласието. Това е много важен въпрос, това е основно правило при обработването на личните данни. Трябват ни правила и малко изключения, трябва ни повече прозрачност, поне това е, което ние и аз лично се опитахме да направим, да внесем повече прозрачност, особено по член 6. Освен това, беше ясно в нашите заседания, че ние като законодател трябва да създадем правилата и да намалим е, огромния брой актове за приложение и делегирани актове. Аз съм отразил това състояние на нещата в този доклад. Поне половината от броя на делегираните актове и актове за изпълнение бяха отстранени и заменени с разпоредби, ясни, конкретни разпоредби. Формулировките са ясни, точни, те се базират на работните документи, които бяха изготвени предварително. А тези документи са основание на нашите разисквания. В моя доклад има някои предложения, които би трябвало да служат за изходна точка на бъдещи разисквания. Ние искаме да постигнем общо, широко съгласие по основните въпроси. И това се дължи на промяната на механизма за съгласуване. Комисията взима в крайна сметка решенията по отношение на обработване на личните данни и за тази цел ни трябва общо тълкуване, общо между комисията и надзорния орган. Тези правила трябва да дадат възможността за единно тълкуване. За тази цел ние искахме да дадем правна сигурност, да няма разнопосочни тълкования – това ще помогне на всички засегнати страни, от една страна властите, от друга страна потребителите и гражданите. Смятаме, че санкциите са много важна част от предложението на комисията и ние искахме е, това да е така в нашия първи доклад, е, следваме предложението на комисията, но правим и едно допълнение, а именно, че трябва да има да е спазен принципа на пропорционалност. Моето предложение вървеше в посока на опростяване на правилата. Исках да намалим обема на документите, които трябва да се обработват. Има нужда единствено от документите, които осигуряват правото на, на лицата и правото на прозрачност. Тези документи трябва да бъдат препращани към властите, към компетентните власти, когато е необходимо. Освен това, даваме компетенции на властите, на органите по обработване на личните данни. Тези органи трябва да бъдат номинирани от фирмите. И тези органи или лица трябва да подлежат на отчет. Те трябва да бъдат оценявани и от страна на компаниите. Мисля за това, че този доклад покрива голяма част от изискванията на и, и желанията на засегнатите и заинтересованите страни. Опитах се през последната половин година да покажа, че ние като парламент следваме указанията на нашите първоначални препоръки. Искаме един набор от правила, заложени в регламента. Много държави членки биха искали да има един общ стандарт но от друга страна, ние като парламент трябва да чуем всички заинтересовани страни и според мен ние го направихме. Имахме около стотина заседания с различни заинтересовани страни, изслушвания. Имахме и едно допълнително заседание с представители на националните парламенти. И моето впечатление беше, че постигнахме една обща картина за състоянието на ситуацията. Успяхме да включим много компромиси, да постигнем много компромиси, които обсъдихме на заседанията на докладчиците в Сянка. И аз съм много доволен, много щастлив, който и когато поиска да му дам отчет за тези заседания. Работихме с колегите в дух на много продуктивен конструктивизъм. Сега сме в състояние да започнем преговори. Е, Ирландското председателство също каза, че е готово за преговори. Искам да благодаря на колегите още веднъж колегите, с които работих в тясно сътрудничество. Благодаря им за техните идеи, благодаря им за дългите и задълбочени дискусии. И специално благодаря на секретарията, който изключително много ни помогна в обработването на различните изменения – това е обширен и сложен документ и, е голямо предизв... и беше голямо предизвикателство за секретарята да подслони всички гледища в този регламент. Тази версия, която ние наричаме Ератом, е сега на лице. Тя е плод на нашия труд. Колегите могат да го прочетат, естествено. Много от изменения са свързани помежду си. Така че може би е хубаво да се прочете целият текст, включително и преамбюла и предложението на комисията, за да може да се разбере целият контекст. Понякога не сме променяли нищо в предложението на комисията в някои аспекти, така че е важно да се види цялата картина. Председателят. Благодаря за представенето на доклада. Сега ще дадем думата за директивата на господин Друцас. Uh, Благодаря. И аз започвам с пожелания за щастлива и успешна нова година на всички. Тъй като имаме така наречения подход, тип пакет. Няма да повтарям казаното от Албрехт за практическите времеви въпроси, графика и така нататък. Но бих искал да повторя все пак благодарността към всички унези, които работиха, съдействаха с нас по един изключително конструктивен начин. Благодаря на всички тях, благодаря и на секретарията благодаря и лично на сътрудниците от нашата политическа група, както и на моите собствени сътрудници. Позволете да подчертая още веднъж това, което всъщност няколкократно съм повтарял – а именно, че тук в Европейския съюз успяхме да постигнем много висок стандарт на опазване на личните данни. Съответно, нашата цел трябва, би трябвало и трябва да цели още по-високи стандарти. Именно това е духът на всички предложени изменения в доклада. Целта наистина е именно тази да се издигне съществуващото ниво до нивото, което предлагаме в, чрез мерките в директивата. Докладът цели да засили опазването на личните данни чрез защита същевременно на националните свободи, даване на местните надзорници на по-големи правомощия, както и задължаването им да работят в трансгранични случаи. Също така искам да подчертая, и то защото има вече спор по този въпрос. Всъщност това ще го зачекна отново малко по-късно по въпроса дали има нужда или не от такава директива. Та, по този въпрос искам да кажа, че винаги можем да се позовем на съществуващото рамково решение на съвета по тези въпроси. Така или иначе, това решение обаче не предлага всеобхватна рамка по въпросите на наказателното право, например, само обсъжда трансграничните случаи, без обаче да държи сметка за съществуващите вече други мерки, предвидени в областта на наказателното право в други общностни документи. Позволете сега отново да поблагодаря всъщност на комисията благодарни сме за усилията, които полага за създаването на една единна хармонизирана система за опазване на личните данни, единна и хармонизирана между различните държави членки. Благодаря и на сътрудниците, които работеха с нас, сътрудниците от страна на комисията. И позволете най-накрая да изразя надежда, че и съвета в крайна сметка ще се присъедини към така наречения от нас подход тип пакет. По този въпрос ще спомена няколко думи на края на изказването си. Позволете сега, сега кратко и телеграфично да ви представя предложените изменения в доклада. Първото първата промяна, първото изменение, всяко изключение спрямо принципа трябва да бъде обосновано, защото опазването на личните данни е основно или накърнимо право. След това, трябват ни по-ясни определения за принципите на опазване на личните данни, като, например, събиране на данни, прозрачност, актуализиране, адекватност, непрекалено подробно изискване на информация, както и контрол, който да доказва, че няма злоупотреби. Целта е един и същи език да се използва в регламента и в директивата, особено там, където се правят определения, дефиниции. Сега, обработването на личните данни трябва да бъде прозрачно. Тези данни не бива да се обработват и да се използват за цели различни от тези, с които са, за, за които са събрани данните. Събирането на данни трябва да отговаря на целта, която се преследва и освен това да бъде ясно, че целта не може да бъде постигната по друг начин, освен чрез събиране на лични данни. Също така, дефиниция за това какво е профил ни липсва за момента и смятам, че всички сме на едно мнение по този въпрос, че това е изключително деликатен въпрос относно това какво е профилирането, профила на нашите граждани. И сега, нещо друго – трансфера на лични данни към трети държави, за момента това бе един слабо разработен механизъм, който не гарантираше съответната закрила на поверителността на личните данни. Тук сме включили специална глава за трансфера на лични данни към трети държави. И накрая, позволете да подчертая ролята на надзорниците в контрола и съблюдаването на правилата. Това, за съжаление, не бе също определено по изчистен начин. Правомощията бяха недостатъчно ясни и ние именно това искаме да променим. Сега, накрая в заключение, господин председател, така всъщност няма да отнемам време е, за изказване от колегите, които искат да вземат отношение. Накрая няколко думи по въпроса за така наречения подход тип пакет, пакетен подход. Искам отново да подчертая, както съм правил винаги до сега, че директивата и регламента са за нас едно цяло и така и сме работили в е, подготвителната част. Същото се отнася и за графика, който сме разписали за приемането на тези два документа, тези два инструмента. Позволете да повторя, че за съжаление получихме някои не много оптимистични послания, така да се каже, от страна на някои държави членки, които смятат, че няма защо да се работи толкова и толкова бързо по тези въпроси. Комисар Рединг обаче е на мнение като нашата парламентарна комисия Либе, а именно, че директивата и регламента следва да съставляват един общ пакет. Първите контакти, които установихме с ирландското председателство, бяха всъщност е, много оптимистични, обещаващи Получихме уверение от тяхна страна, че желая да продължат работа по това. Остава сега да изчакаме реакциите на държавите членки. И в заключение отново повтарям, че пакетният подход за нас е основополагащ и съответно ще вземем всякакъв вид необходими мерки за това това да се осъществи. Благодаря. Благодаря ви, господин Друцас, казва председателят. Благодаря за представянето на доклада, както и за ударенията, които поставихте върху важните за нас неща, а именно това, че става дума за пакет. За нас тези две инициативи, това този проекторегламент и тази проекто директива са за нас взаимосвързани, тъй като са свързани с санкциите, с наказателните санкции. 15 колеги са се записали. Имаме един час до гласуването. Знаем как се развиват а, гласуванията при нас. Не всички ще дойдат на време, така че после трябва да бързаме, да тичаме, за да свършим. Така че призовавам към дисциплина при дебата по тази точка, защото трябва да изслушаме и комисията, и съвета. Така че, моля за две, две минути и половина да се изказвате. Ясно ми е, че това е важно, вълнуващо обсъждане. Имаме процесуални права, Шенген и надзор на личните данни. Това са дебатите, които ще водим тази сутрин. Е, знам, че и трите теми са вълнуващи и всички искат да вземат отношения. Моля ви обаче да не превишавате времето от максимум 3 минути. И така давам думата сега на комисията, защото те са всъщност авторите на предложението и като такива могат да искат да вземат отношение. Така че на тях даваме думата преди дебата. Благодаря. All, благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците за техния много полезен доклад. Ние виждаме, че докладът подкрепя подхода на комисията. Комисията смята, че това е един документ, който може да се радва на широк консенсус, защото опазването на личните данни е добро за основните човешки права на гражданите, но също така ще се създаде и необходимото доверие от страна на предприятията за иновации. И хората ще имат доверие в, в предприятията, които обработват и, и събират техни лични данни. Няма противоречие между прилагането на правилата и събирането и опазването на лични данни. От една страна и от друга страна ефективното правопрелагане. Благодаря на докладчиците. Благодаря и за това, че те се опитаха да работят с докладчиците в Сянка и да работят с всички групи в парламента. Ясно е, че има голям интерес да се придвижи файла бързо и гладко, да се постигнат резултати и съгласие. Ние бихме искали да запазим това добро сътрудничество с докладчиците, с политическите групи в парламента. Комисията ще направи всичко възможно за подобряване на сътрудничеството между парламента и съвета. Естествено, ние бихме искали, както и господин Албрехт каза, ние бихме искали да видим бърз напредък по това досие. Надяваме се парламента да одобри доклада на, в пленарното си заседание и се надяваме също така и съвета да обработи досието по, по добаващ начин. Благодаря ви за конструктивното сътрудничество. Благодаря, казва председателят. А сега господин Батарели, има думата от името на надзорния орган. Благодаря, господин председател, за възможността да участваме в тази дискусия. Най-напред трябва да кажем, че след една, една година, след интензивна работа, различни семинари, които бяха проведени и заседания, трябва да кажем, че не беше лесно за докладчиците да успеят да постигнат съгласие по всички становища. Ние сме дълбоко впечатлени от техния техните усилия да постигнат баланс. Понякога имаше доста противоречиви мнения на заинтересованите страни. През октомври видяхме, че повечето от становищата, кои, с които излязахме, бяха отразени в документите, които от тогава бяха изработени. Е, тези, този подход бе запазен в по-нататъчната работа. Имаше задълбочен анализ и оценка на ситуацията и съм горд да кажа следното, че двата доклада, както и Пълнеми изказа, че е, тези два доклада се основават на предложението на комисията и до голяма степен го запазват. Ние подкрепяме а, е, подхода тези два документа да се разглеждат като пакет. Това ще позволи директивата да излезе по-укрепена. А що се отнася до регламента, ние подкрепяме принципа да се запазят всички 10 точки, които господин Алберт обясни и подчерта на вчерашната пресконференция. конференция ние оценяваме желанието да се уточнят някои разпоредби, свързани с прозрачността и правата на лицата. По отношение на надзорните органи и компетентни властта, власти, трябва да се подчертае, подчертае сътрудничеството между тях има нужда от подобрение на механизма на съгласуваност, на критериите, по които той трябва да се движи, на необходимата гъвкавост и на по-реалистичните срокове за прилагането на текстовете. Освен това, що се отнася до компетенциите на комисията и е, е, използването на делегираните тактове и актове за изпълнение, свързани с санкциите, тук бих искал да кажа, че важно е да се вземе предвид намаляването на бюрократичната тежест. Смятам, че тези доклади са, добро изходна, са добра изходна точка за по-нататъчни дискусии. Директивата ще укрепи и ще повиши нивото на обработването и опазването на личните данни. Залегнал е принципа на съгласуваност, принцип, който преди липсваше в първоначалното предложение на комисия, принцип, който ще се отрази благотворно на публичния и на частния сектор. И така, в заключение, ние оценяваме високо ангажимента на двамата докладчици за подобряване на настоящото подоб... Е, настоящото предложение. Ще следим по-нататъчното развитие на текстовете и ще ще се постараем и в бъдеще да допринасяме конструктивно с нашите идеи. Благодаря, казва председателят, а сега давам думата на докладчиците в сянка, господин Алваро. Äh, Благодаря. Е, ще говоря на немски. Мисля, че това, е, както предвид е, факта, че докладчикът е, и аз е, всъщност е, немският ни е матерен език, но трябва да кажа още в самото начало, без всякакви съмнения, що се отнася до предложението на регламент, има достатъчно критики, но имаме достатъчно предложения. Наистина заслужава внимание факта, че колегата Албрехт в рамките на 220 страници е успял да повлияе европейското законодателство за защита на на данните и е дал доста творчески предложения и идеи. Е, с някои от тях, разбира се, аз не съм съгласен. Но във всички случаи той е оставил своя личен почерк, своя личен отпечатък в европейското законодателство за защита на данните. Според мен някои точки трябва да бъдат дискутирани. Е, Разбира се, трябва да се вземе предвид и времето, с което разполагаме. Смятам обаче, че след като се води дискусия по този въпрос, трябва да се изтъкне на първо място каква е целта на защитата на данните, също така каква е и задачата да се даде възможност на отделния индивид да контролира личните си данни, а контролът винаги е възможен само когато има свобода на вземане на решения. За това не може да бъде задача на един регламент да е, вкарва в много тясна координатна система свободата на вземане на решения на отделния индивид. И аз е, мисля, че при това положение вече няма да има достатъчно свобода при вземане на решения. Така че регламента трябва да се чете в светлината на изменение на дефинициите, също така и дефиницията за субект на данните и се има предвид всичко е, всъщност в рамките на защита на личните данни, поне в най-старата версия, с която разполагам, например е, изменение 48 по член, 40, по член 1, е, предвижда точно това. Но не трябва да се претоварва регламента с много изменения, защото няма да може да се прилага. Има обаче доста изменения, които на пръв поглед не са ясни. Някои са белязани от добри намерения, като например член 6 или член 15. Според мен тук има отворени вратички за непредвидени възможности за използване на данните и е, това като че ли не става ясно на пръв поглед на потребителя. Директива е, 9546 не беше толкова лоша. Тоест, е, обстоятелствата, които се уреждат в регламента, те вече бяха уредени в директивата. И е, всичко това може да бъде включено в текста на регламента, за да не се влуши този текст. Същото се отнася и за делегираните правни актове по отношение на комисията. Радвам се, че докладчика, както и други колеги, осъзна, че комисията трябва да прави само това, което би трябвало да прави. Няма да помогне да се предоставят правомощия на комисията комисията във връзка с защита на личните данни. Просто нещата ще се прехвърлят от една институция към друга институция и двете институции за тях не е много ясно дали наистина те притежават всички правомощия за това. Когато става дума за правомощия, възниква въпросът защо в регламента трябва да се създават повече правомощия за съществуващите институции. Това не създава правна сигурност. Ако един закон непрекъснато бива изменен, независимо няма значение дали е, потребителят или е, предприемачът е, нито един от тях няма да получи достатъчна помощ. И ако са необходими изменения, смятам, че парламента трябва да прави това в е, нормалния законодателен процес. За това аз е, мисля, че е, трябва доста от разпоредбите на този регламент да се заличат. Сега, когато вземем предвид е, директивата за защита на личните данни, е, там се уреждат някои неща във връзка с е, нарушаване на сигурността и това функционира на практика. Имам предвид тази директива. Защо трябва да се урежда този въпрос и в регламент? Това не го разбирам. Трябва обаче да вземем предвид и длъжностните лица по защита на данните. Те, според мен, на английски език е записано в член 35 и 37 power, т.е. правомощия. Защо те трябва да имат правомощия, които имат други институции? Аз смятам, че това наистина са някои аспекти, които подлежат на дискусия и смятам, че това трябва не, няма да бъде последната дискусия. Техническите стандарти също не би трябвало да се уреждат според мен тук. Това са всъщност неща, които подлежат и попадат в правомощията на участниците на пазара. За съжаление, времето е кратко и аз не мога да представя всички аспекти. Според мен трябва да се очаква от законодателя е, резултатът да бъде верен, а как ще се прилагат разпоредбите, това вече е отделен въпрос. Извинете, че говорих малко по-дълго. Има много точки, които съм записал в е, е, моите бележки, но времето е кратко. Благодаря. Благодаря ви, господин Алваро. Две-три минути казах. Нека обаче от две-три минути да не отиваме до пет. Защото в противен случай ще стигнем с много голямо закъснение до гласуването. Сега докладчикът от НП. Благодаря. Най-напред искам да кажа няколко думи за начина на това изслушване, на тази дискусия. Това е много сложна тема и не може да боравим, да третираме два текста, два законодателни текста за две минути. Това не е достатъчно. Затова искам да помоля при подобни случаи, при подобни теми, да не бързаме толкова. Председателят, господин Фолс, аз разбирам, ние винаги се опитваме да сме гъвкави, но това не е крайната дискусия. Ние тъкмо започнахме с представенето на проекто докладите. Въпреки това, а, ние ще имаме по-нататъчни дискусии и то следващата дискусия ще е на следващото заседание на нашата комисия. Това ще бъде на 21 януари и на 22 януари. януари. Тогава може да имаме втори рунд на, по тази тема. Но това е ситуацията в момента. Трябва да, да има гласуване днес. Е, има колеги, които ще дойдат точно за гласуването и те ще са много ядосани, ако сме се забавили с нашия график. Така че, опитваме се да сме гъвкави. Моля, не, не се оплаквайте. Благодаря, казва господин Фос. Е, благодаря за пояснението. Най-напред благодаря на докладчиците за тяхната отвореност и за тяхното сътрудничество. За това кратко време не може да се даде пълна оценка на тяхната работа, не може да се осветлят всички страни на текстовете, но е, най-важното е да си дадем представа в какъв свят живеем. господин Алваро каза, че гражданите трябва да знаят, че техните лични данни са опазени и че тяхната лична сфера е неприкосновена. И от друга страна, разходите за обработването на данните са разумни. Както каза и колегата Алваро, може да се получат е, дефицити за е, гражданите, например по-високи разходи, по-големи, по-скъпи застраховки. Затова ни трябва един добър баланс. Баланс по отношение на тези две теми. Мисля, че докладите се движат в правилна посока, но не са стигнали крайното си местоназначение. Това, което ми харесва е е, пълномощника, идеята за пълномощника, който отговаря за опазването и обработването на личните данни в предприятията. В смисъла на саморегулирането може да се направи още нещо. Сега е, правото да бъдеш забравен и правото на изтриване, тези права трябва да бъдат уточнени по-ясно. По отношение на трансфера на данните, смятам, че също трябва да се вземе предвид опазването на търговската тайна. Освен това, смятам, че анонимизираните данни са взети предвид и също така делегираните актове. Там, където има нужда от доработване, е да се постигне баланса баланса между дефинициите, дефиницията за личните данни, това го спомена и колегата Алваро. Хубаво е да взимаме предвид и да въвеждаме анонимизираните данни, но няма нужда от стимули за промишлеността и за бизнеса. Е, точка 5 при мене, е, според мен е противоречива. Член 7 или нея четвърта не е ясна. За момента не можахме да говорим за това. Според мен, чрез този текст се увеличава правната несигурност. Легитимният интерес, този подход е добър. Сега, е, трябва да видим дали текста не ограничава и не се отдалечава прекалено от реалността. Обработването на здравни данни трябва да бъде дообмислено. Това е, що се отнася за регламента. За директивата можех да кажа също някои неща, но може би по-добре е да говоря следващия път или в личен разговор с докладчиците. Благодаря. Благодаря, господин Кикол. Имате дума. Благодаря. Сега има думата господин Кирхоп. Да, благодаря. И аз ще бъда кратък. Много се зарадвах, че ще има още едно предвидено обсъждане, което е очевидно а, необходимо. Всъщност днес обсъждаме, е, след като ни съобщихте, че ще има такова обсъждане едва преди два дена, а нещата са сложни. Трябва да помислим дали 27 февруари тази дата не трябва да бъде изтеглена малко по-напред. Не знам дали ще успеем да прочетем всички изменения, да ги осмислим и да се произнесем до 27 февруари. Да, и аз съм за усъвременяване на законодателството по лични данни. Това е моята позиция, позицията на моята политическа група. Знаем, че е, това законодателство се прилага неравномерно в различните държави и членки на Евросъюза. Така че в един такъв динамичен свят като нашия трябва определено да се усъвременим. Поздравления на докладчиците за постигнатото. Трябва да постигнем правила, които да са ясни, и вътрешно съгласувани помежду си. Сега обаче потребителите не трябва да бъдат единствената ни целева група, а и фирмите, промишлените предприятия, малките и средни предприятия, защото това ще означава огромно административно бреме за тях а пък от тях зависи бъдещият успех на Европейският е, съюз, казано с други думи. Тоест, нека да не бъдем изключително прескриптивни, да не създаваме доклад, който да е пълен с е, предписания, без да отчита непрекъснато произвеждащите се промени. Комисията и Съвета следва да вземат обаче под внимание мнението на националните надзорници, преди да се включат и те в дебата, защото националните надзорници имат най- всеобхватен поглед върху нещата. Сега, така както е разписан графикът, едва ли ще се справим практически. И това е важно, господин председател. Няма да обсъждам всичко, което бях намислил, но смятам, че трябва да включим международната търговия и дигиталният цифровизираният пазар в тази директива, както и други части на света, като Съединените щати, връзките ни с тях, както и други стратегически връзки закрилата на фирмите, закрилата на потребителите, на индивидуалните такива, разбира се, не са взаимно противопоставени, по-скоро са съвместими. Трябва да сме предпазливи обаче и да не създаваме спънки пред развитието. Нашите предписания, нашите правила трябва да бъдат устойчиви и действащи поне за следващите 15 години, за да не трябва отново да ги ревизираме и усъвременяваме след една-две години. И в заключение, нека да подчертая, че това наистина е пълен с технически подробности доклад. Ще продължаваме да работим по него. Светът се развива и ние сме е, част от света. Надявам се, че ще стигнем до компромиси, приемливи за всички. Благодаря, каза председателят. И сега Давам думата на следващия докладчик в Сянка Софи Индвелт. Благодаря. Най-напред благодаря и поздравления за двамата докладчици, които са свършили огромна работа. А тя Так му започва. Мисля, че двата доклада отразяват правилно дискусиите, които имахме през последната година. Мисля, че всички осъзнаваме факта, че лобито, свързано с този въпрос, е много активно. Има различни интереси в тази сфера и няма да може да задоволим всички тях. Още от началото може да се каже, че, тези, че ще има недоволни и недоволните ще се опитат да окажат натиск за промени. Аз подкрепям двупакетния подход. Парламента би искал да има един инструмент, който да се прилага в, за опазването на личните данни, но за съжаление това не е възможно, така че хубаво е тези два инструмента, тези два текста да си кореспондират, да са единни, за да се осигури единно равнище на опазване на личните данни. Това би трябвало да е да се създава директива е, трябва да е по-скоро изключението, по-скоро регламента трябва да е инструмент, който да регулира подобни материи. Аз не бих искала съвета да разширява обхватното поле на директивата, защото смятам, че съвета, опитвайки се да забави преговорите по директивата не действа отговорно. Съвета трябва да разбере, че едно разумно ниво на опазването на личните данни ще, ще е едно предварително условие за използването на данните. А дефицит ще бъде и пречка за развитието ни ще бъде липсата на тен законодателен акт. Това само ще улесни работата на престъпниците. А сега, конкретно за предложенията. Радвам се, че в докладите параграфите за третите страни и трансферите към третите страни са отразени правилно, те са отново въведени. Трябва да погледнем много ясно подробностите, особено параграфите за съгласието, много ми харесва. Ам, Големината на компаниите, това е критерий, опростяването на документацията, казах и за обхвата, казах, че директивата трябва да е по-скоро изключение, това е така. Двамата докладчици правят препратки към другите агенции на Европейския съюз, които са покрити от други законодателни тактове, но що се отнася до пазването на данните, трябва да имаме хармонизирани текстове. Критериите трябва да са ясни и точни. Например, изключенията от целите на е, публичния интерес. Това е хубава формулировка, но трябва да е ясно какво се има предвид. И най-накрая, е, бих искала да се анализира по-ясно предложените изключения за, за изследвания, за изследванията. Може би тук може да сме по-щедри. Това е от моя страна. Благодаря, казва председателят. Господин товариш, ваш, ваш ред. Благодаря. Аз имам по една бележка за всеки един от докладчиците. Първият господин Албрехт. Това е един от моите, моите най-добри приятели в парламента всъщност. Това искам да кажа и освен това се възхищавам от неговата работа и от доклада тук по-конкретно. Има причини за моето възхищение, разбира се. Докладът е много балансиран и на едната страна, на, на едната везна са институциите, на другата страна са потребителите и фирмите. И това е много важно. Симетрията или асиметрията между властта и информацията – още от самото начало на нашия законодателен мандат работим по този въпрос за балансирането на тези везни, равновесието на силите. Това е застъпено в много доклади, обаче тези доклади почти никой не ги чете, защото са много специфични. Ако някой случайно ги прочете, то трябва да се ги разтълкува с, с отбор адвокати около себе си, а обикновените граждани нямат такъв отбор адвокати на разположение. Така, предоставянето на информация е за мен един от най-добрите пунктове тук, най-добрите находки. Например, да има уебсайт, където можеш да отидеш и за секунди да разбереш къде отиват данните, които предоставяш за себе си, по какви, при какви обстоятелства, при какви условия, колко време ще бъдат съхранявани, там дали ще бъдат заличени по твое собствено желание или не. Коментарите, които имам, е евентуално да се изчисти или по-ясно разпише свързаното с делегираните актове или актовете за изпълнение. Смятам, че не съм единственият. Господин Алваро и той спомена тези необходимостта от това разграничение. Бихме могли да и слушаме и други мнения и след това да се координират мненията. Сега на колегата Труцас Прочетох коментарите, прочетох изложението на мотивите във вашия доклад и виждам, че вие търсите баланс, за да не се позволи създаването на профили да се превърне в нещо като лавина и безконтролно да се посочват с пръс определен вид граждани като потенциално държащи се по един определен начин. Тоест, профилирането трябва да бъде забранено с закон. Дали смятате, че това би било възможно? Благодаря и на двамата докладчици. Yes, please. Председателя, заповядайте. Дикстран. Благодаря, господин председател. Личните данни, с тях трябва наистина да се работи много внимателно. Мисля, че това никой няма да отрече. Защитата на личните данни е едно от основните права в Европейския съюз. В настоящия регламент това основно право трябва да бъде зачетено. Имам три коментара дали ще бъде или по-скоро дали е взет в достатъчна степен предвид е, принципа за субсидиарност. Европейският съюз е, ли трябва да урежда е, защитата на личните данни? Смята ли се, че държавите членки пер дефиниционен не са способни да уредят законодателството в тази връзка? Също така, сближаването на законодателството е необходимо само за целите на вътрешния пазар. В този случай това според мен не е даденост. И след това възниква въпросът дали наистина една единна уредба трябва да се създаде за всички масиви от данни. Аз мисля, че тук е, се надхвърля целта така че е, се посочва не само това, което трябва да се постигне, но и как трябва да се постигне. Това също трябва да се посочи. Изказалите се също казаха, че е, правилата за защита на личните данни трябва да се спазват от е, всички организации, а определени фирми ще бъдат допълнително натоварени с спазване на тези правила, без това да укрепи защита на личните данни на гражданите и за отделните индивиди разбира се. Това ще бъде свързано и с повече разходи. Трето, е, притежаването на данни. Тук е, мога да посоча, че е, отделните лица и децата могат е, да бъдат проследявани като поведение в цифровото пространство. И, например, може да се е, преследва и обменът на данни. Примерно лицето в кои уебсайтове влиза, какви снимки изпраща, това някъде се отразява. А всичко, което се отразява някъде, може да бъде обект на търговия и има стопанска стойност. Ние говорим за е, защита на личните данни, обаче тук ще трябва да се е, вземе предвид и изискването за анонимност стойност. Например, деца, децата трябва да бъдат запазени и за това трябва да се спазва анонимност на техните данни обмен на данни, които те извършват. Има достатъчно лобита, които смятат това за необходимо, други не. Според мен трябва да имаме широка обществена подкрепа, трябва да имаме и сигнално действие, защита на личните данни. Това означава, че е, предприятията трябва да се доближат до гражданите и да ги питат дали са съгласни е, да бъдат обработвани техните данни. И трябва да бъде обект на контрол дали е, отделния гражданин желая да бъде включен в масиви от данни или не. Благодаря, госпожа Хайт. Так Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците за тяхната чудесна работа. Искам да говоря за Факта, че опазването на данните е човешко право, ние имаме подхода, че имаме списък от е, на основните човешки права и това е много добре. Нека да погледнем тези човешки права. Трябва да знаем, че някои от основните човешки права са относителни човешки права, които трябва да се съпоставят с други такива. Някои права не са включени в нашия списък. Какво имам предвид? Децата. Децата имат нужда от специална защита. Специални права за децата би довело обаче до по-малка, до по-малка, до по-слаба защита на възрастните. Това е аргумент, който смятам, че не е правилен. Освен това, е, правото на неприкосновеност на личната сфера, това е също ключов въпрос. Радвам се, че докладчикът е уточнил тази материя до, до известна степен правото на изразяване е основно човешко право, не само право на журналистите. Това е също важно да се каже. Освен това, правото на достъп и възможността на достъп до личните данни, това е също въпрос, който би трябвало да бъде допълнително осветлен. И накрая, Изменение 27, където става дума за изключенията за регистрирани изследвания. Този вид изследвания е особено важен за публичното здраве. Тук става дума за медицински изследвания. И медицинските изследвания би трябвало да могат и по-нататък да се развиват, ползвайки лични данни. Трябва след няколко седмици да говорим по-задълбочено по тези въпроси. Благодаря. Следващият оратор. Искам днес да се огранича само до директивата, защото според мен тя има много голямо значение за по-нататъчното сътрудничество между органите на полицията и съдебната система в нашите държави членки. Това сътрудничество трябва да бъде разширявано и според мен по тази причина трябва да се укрепи взаимното доверие на, в работата на институциите. Това е от много важно значение и част от това изискване безспорно е осигуряването на висока защита по отношение на обработката на лични данни. Според мен е много важно да се осигури защита на личните данни в рамките на разследването, но също така и при защита на основателните интереси на свидетелите и на обвиняемите в рамките на наказателното производство. От страна на държавите членки се посочва, че европейските стандарти по отношение на защита на личните данни могат да се прилагат само при е, производство с трансграничен елемент. Аз не мога обаче да се съглася с този подход. Ние е, виждаме, че разследването започва на международно равнище и или може би по-скоро на национално равнище и след това проличава международният елемент. Така че трябва да се осигурят е, определени минимални стандарти при защита на личните данни в наказателното производство, при сътрудничеството между полицията и съдебните органи и то във всички сфери. Смятам, че точно този аспект трябва да бъде обект на по-нататъчните ни дискусии, така че в крайна сметка да не се стигне до създаване на различни стандарти стандарти и е, до непризнаване на цялата тази процедура от гражданите. Ромеро, сеньора Ромеро Лопес. Госпожа Кармен Ромеро Лопес. Благодаря. И аз искам да поздравя докладчиците за положените усилия, особено по посока хармонизиране на тези два инструмента. Искам сега обаче да е, въведа нещо, което сякаш малко странично се застъпва до момента, а според мен е важно. Наистина, е, директивата отговаря на развитието на технологията в съвременния глобален свят. Така че в момента проблемът състои в това, че стандартите искаме да ги направим повсеместни, но не всичко е свързано само с националното равнище. Мултинационалните фирми, например, оперират в различни държави и е, следователно санкциите, които им се налагат, е, не винаги ще бъдат само национални. Гаранциите също не са само национални. Когато е, говорим за общи рамки, не уточняваме, че тези рамки трябва да са европейски, защото няма такава европейска инстанция, такъв европейски орган. Ето за това смятам, че трябва да помислим дали не е нужно да има европейски надзорник за опазване на данните равнище, който да въведе критерии, които не са достатъчно добре определени в новият Европейски съвет за опазване на данните. Тези делегирани актове, тези изпълнителни актове, които ще въведе комисията, те не могат да въвеждат технически стандарти, защото техническите стандарти са за такъв надзорник такъв бъдещ надзорник, който за сега не съществува. Така че аз предлагам да помислим и по този въпрос. Дали не трябва да се създаде европейски надзорник, който да въвежда гаранции за тези явления, които надхвърлят националното? Благодаря. Господин Клод Морай сега. Благодаря, господин председател. Мисля, че може да благодарим на докладчиците. Това беше много важно досие. И така поздравление за докладчиците, които се срещнаха с това много активно лоби. Комисията също каза, че се работи в името на гражданите. Важно е да имаме едно такова сложно досие, което да подслони интересите на всички заинтересовани страни. От нашата политическа група искам да се спра на два аспекта. Най-напред. Ние смятаме, че директивата е също много важна и двата инструмента, регламента и директивата, наистина трябва да вървят като в пакет. Директивата трябва да бъде изключение, но а, така или иначе имаме ги двата инструмента и те трябва да говорят с един и същи език. Това е страшно важно. Важно е за нашата политическа група е също така да се уточнят въпросите за профилирането. Той също беше вече засегнат. Член 20 е много чувствителен въпрос. Профилирането. Профилирането е нещо върху което искаме да се концентрираме, а също така и териториалния обхват за приложението на законодателството. Ограничаването на е, обработването и защитата на данните, е, обработването в предприятията, правото да бъде забравен и заличен. Това са все въпроси, които са от основен интерес, въпроси, за, които са важни за много заинтересовани страни и които трябва да бъдат осветлени допълнително. Надяваме се, че ще работим в дух на сътрудничество и продуктивност. Във всички случаи това е нашето желание. Благодаря, господин Долвалд. Благодаря, господин председател. Когато започнах да чета тези 217 страници, е, малко се попритесних. Стори ми се, че това е огромна работа, която стои пред или може би вече зад, но мисля, че пред докладчиците. И така, моят коментар ще бъде по-скоро философски. Комисията. Комисията всъщност е корабособственика. По-скоро собственик на половин кораб. И когато този кораб бъде пратен в открито море, ако си остане така на половината достроен, ще има пробойни, ще се потопи. Така че проблемът на Алберт и проблемът на другият докладчик се състои именно в това как да поправят нещо, което още от самото начало е недостроено или достроено до половина. Благодаря. Благодаря, каза председателят. И сега даваме думата на останалите колеги, които искат да вземат отношение, само че преди това да попитаме Ирландското председателство дали иска да вземе отношение, защото именно те ще работят по този въпрос. Господин Голган, тук ли сте? И ако сте тук, искате ли да вземете думата? Ако искате да вземете думата, сега е момента. Um, Благодаря. Аз разбирам, че времето е много кратко. Нашият министр Алан Шатър ще се срещне с вас и ще говори в следващата седмица, във вторник, задълбочено по тези въпроси. Така че аз ще бъда съвсем кратък. Ясно е, че това е много важен, но досие за нашето председателство. Ние му посветихме много ресурси и желаем да продължим интензивната работа по този файл. Освен това, имахме добри, добро сътрудничество с докладчиците, това трябва да се подчертае. И това е в унисон с това, което каза госпожа Интевелд. Искаме да развием основните правила, основния регламент и след това да се съсредоточим върху подробностите. Това ще е желанието ни за работа за, следващата, за следващите месеци. Благодаря. И сега даваме думата на докладчиците за бележки и заключителни думи. Господин Албрехт, заповядайте вие. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги, за бележките. Бяха е, пространни, обширни, интересни. Наистина, времето е малко, трябва ни още време за дебат. Има още висящи неща. И затова искам ясно да кажа, да, разбира се, това не е последното законодателство не е законодателство в крайен вид, готово за ползване. Разбира се, че трябва още да го доизпипваме. В моя случай, в случая на регламента, почти няма въпроси на всички специфични въпроси, които се повдигат. Ето за това дебата трябва да бъде пространен и задълбочен. Задълбочен, за да могат крайните правила да бъдат удачни. Има нови въпроси, които се повдигат, въпроси, които никой, на които никой няма и няма как да има отговори. Надявам се, че ще продължим да работим в същия дух, в който работихме и до момента. Много от измененията се родиха именно в резултат на съвместните ни разговори и обсъждания. Така че със сигурност заявявам, че ще взема предвид всички бележки, които изплуват след представянето на измененията. Нека да кажа, че и економическият ръст и опазването на личните данни не са взаимно изключващи се, не са противоречиви. Това трябва ясно и дебело да се подчертае. Какво правим тук ние? Тук ние в момента се опитваме да намерим равновесие между информацията, както каза и Луи, Руи Тавариш. Информацията, която предоставя една страна на друга фирми и индивидуални потребители. Тоест, ако човек е, дава личните си данни, това означава, че всъщност се излага или се поставя на разположение на обществените на публичните власти или на фирмите. И това трябва да го прави с ясното съзнание, да знае какво прави. След това да има възможност и да контролира развитието на целият този процес по-малките, за по-малките фирми се отнася същото. Каква е разликата между малките и големите фирми? Е, гражданите, потребите, потребителите са по-слаби. Нямат силата да е, се състезават така както имат възможността да го правят някои по-големи, по-силни играчи. Затова тези стандарти трябва да държат сметка и за конкурентноспособността. Правилата и стандартите, в крайна сметка, пораждат доверие сред потребителите. И така те могат да вземат решение дали да ползват дадена услуга и дали да предоставят лични данни в замяна на тази, за тази услуга. И така, пак повтарям, всичко на този свят и на днешно време е взаимно свързано. Така че цифровите, цифровият и аналоговият свят вече не са отделни, а преплетени. И както много пъти сме повтаряли тук в парламента, когато сме докладчици по дадено досие, така и аз повтарям, че ще работя с е, много ентусиазъм, ще си сътруднича с ирландското председателство, като целта ми ще бъде да стигнем до край преди следващите европейски избори през 2014 година. И сега следващия докладчик господин Друцас. Благодаря. Съвсем накратко, за да спазим времето, най-напред. Благодаря на всички колеги за техните изказвания и идеи. Благодаря за хубавите думи и думи на окоръжаване. Благодаря и за критичните забележки, благодаря и за предложенията. Вижда се от всичко това, колко важно е това досие, колко важна е темата за опазване на личните данни. Тя е важна за всички нас. Тя е важна за нашите граждани. Ето защо аз оценявам и благодаря на председателя за това, че ще ни даде допълнително време за допълнителни дискусии по този пакет. Мисля, че е ясно, логично е и това бе отразено и в днешната дискусия, че Основното внимание се пада на, на регламента, а не на директивата. Това е логично, това е реалистично. Това, което каза и госпожа Ингфелд, че директивата би трябвало да е по-скоро изключението като законодателен акт, това е така. Затова е ясно, че регламентът е основната част на нашата работа. Нека подчертая обаче още веднъж, че освен същността, по която трябва да говорим за относно директивата, <clears throat> трябва да включим и политическия аспект, а именно че много зависи от реакцията на съвета и на държавите членки, как ще продължи нашата работа по директивата. Ние, като Европейски парламент, може би ще трябва да вземем предвид и политическите аспекти по този въпрос. Благодаря ви, председателят. Благодаря и на двамата докладчици, благодаря на колегите, които се изказаха. Е, имахме, е, това беше активна дискусия, не беше достатъчно задълбочена, но на 22 и на 20 януари, само след две седмици, ще имаме ново заседание на комисията и ще говорим отново по този въпрос. Крайният срок за изменение е февруари 27 до 12 часа. Това е доста дълъг, необичайно дълъг срок за подаване на изменение. който обаче ще ни даде възможност да задълбочим дискусията си и в същото време да спазим необходимата процедура. Господин Алваро, благодаря. Аз чаках да оповестите срока. Той е сравним с останалите, с някои от останалите срокове за изменения. Но, имайки предвид, че това досие е много сложно, че директивата и регламента са взаимосвързани. Взимайки предвид факта, че има доста неизяснени въпроси, факта, че трябваше една година подготвителна работа, бих запитал дали не е възможно крайния срок да е края на март, а не края на февруари, защото ако вземем някакво решение по отношение на правоприлагането или по отношение на бизнес интересите или интересите на гражданите, това засяга 500 милиона хора. Не бива да бързаме. По-важно е качеството, а не времето. Така че моето предложение е да отложим срока за подаване на изменения. И въпреки това би могло да имаме гласуване в пленарна зала при ирландското председателство. Да, добре. Не знам дали ще можем да го решим така както вие го предлагате, но при всички положения го записвам и ще вземем решение за това, което предлагате през следващата ни среща след две седмици. Пак повтарям, това е изключително дълъг срок и ако искаме да го увеличим още повече, до март месец. Не знам дали ще бъде прието от докладчиците. Така ли иначе няма аз да взема това решение. Давам го на докладчиците. Албрехт, заповядай. Благодаря. Нещо да кажа и аз. Вече сме обсъдили въпроса за срока за измененията докладчиците, докладчиците в Сянка. Това е нашето предложение 27 февруари. Ако наистина, както каза господин Алваро, това е дълъг срок и Хубаво е да получим измененията до тогава. След това не е лошо да имаме време да търсим компромиси, защото ще има хиляди изменения, смятам. И ако искаме да го гласуваме, по време на ирландското председателство трябва да сме готови и с измененията. Благодаря, господин Друца. Сега и аз съм на а, а, същото мнение като Албрехт. Разбира се, че нямам нищо против гъвкавостта, даже съм за нея, но е трудно да се постигне споразумение точно по този въпрос. Знаем, че всички са притеснени от времето, но смятам, че е добре да се придържаме към взетото решение. Софи Индвелт. Да, благодаря. И аз не мисля, че трябва да увеличаваме срока. Ирландското председателство, искам да ви задам въпрос. Казахте нещо, което малко ме заинтригува. Съвета сякаш смята също да обсъжда директивата и регламента, пък ние тук говорим вече за график. При това ние сме за пакетния подход. За нас това има примат пред всички останали документи на съвета в областта на правното сътрудничество. Така че искам гаранции от съвета, че и те ще работят симултанно, с други думи, синхронно и паралелно за директивата и регламента, а не едно след друго. Ирландското председателство. Благодаря. Разбира се, госпожо Инвелт, не съм казал нарочно едно след друго. Можем да поговорим, ако искате, е, двамата заедно след това. Това като казваме, че трябва да имаме едно общо правило, преди да тръгнем към изключенията. Това казвам. Предходното председателство, например, откри, че има много повторяемост в дебата, който се води по друг въпрос и който бе воден така паралелно. И това е, може би, смисъла на това, което съм казал, може би не много удачно. Господин Фос, заповядайте. Благодаря. Естествено, много примамливо звучи възможността за връщане на времето назад, защото е, ще се обхванат проблемите в цялата им комплексност. Естествено, ние в момента сме поставени под времеви натиск, ако мога така да се изразя. И е, сега е, решението дали ние ще можем да спазим този срок е, или не, е, т.е. дали е достатъчно времето до 1 февруари, това подлежи на обсъждане. Затова аз искам да помоля да се концентрираме малко повече и е, решението за удължаване на срока още веднъж да бъде обсъдено. Благодаря. Е, нека за сега тогава се движим по срока, който вече сме определили. След две седмици ще имаме отново обсъждане на този въпрос. И вярно, правилно е да намерим един добър баланс между срока за подаване на изменения и тяхното обработване – а сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Пак закъсняхме във времето, но имаме шанс да се справим. Ако работим къвкаво и бързо, следващите Следващата точка от дневния ред е част от един голям пакет. Моля за тишина, казва председателят. Ако излизате от залата, моля, бъдете тихи. И така, продължаваме с точка 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Това ще е общо разискване по те, всички тези точки. Те засягат освобождаването от отговорност на бюджета за 2011 година. Това ще са различни, ще обсъдим различни раздели, раздел 3, раздел Европейски надзорен орган по защита на данните, Агенция на Европейския съюз за основните права, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомани, Евроюст, Европейски полицейски колеж, Европейската агенция за Фронтекс, Европейската полицейска служба и ще обсъдим резултатите, финансовото управление и контрола на агенциите. Всички тези досиета имат един докладчик, господин Георгиос Пепа Николао. Предлагам ви да, чува, да чуем неговата обобщена презентация, едно проекто становище по освобождаването от отговорност. И така, започваме с общото разискване, след което колегите ще имат думата, комисията също ще може да се изкаже. Благодаря, господин председател. Разбирам, че имаме малко време, аз ще бъда кратък. И така. Освобождаване от отговорност. То трябва да бъде направено от Европейския парламент. Тук говорим за бюджета 2011 година. Бяха разгледани отчетите, декларациите за достоверност – мненията, които, бяхме, които анализирахме, бяха мнения на комисията, проведе се един, една задълбочена оценка и контрол. Резултатите бяха оценени и от комисията ЕКОН, комисията по граждански свободи има отговорност за някой от разделите. Например, раздел 3 комисия. Освен това се занимаваме и с другите раздели, които вече вие споменахте, между които основни човешки права, Европейски център за мониторинг на наркотици, е, Агенция за основни права, Евроюз и други европейски органи. Нашите становища се базират на докладите на Сметната палата за всеки от тези раздели, органи и агенции. Не бяха забелязани негативни явления негативни практики при тези агенции и органи. Основното заключение е, че бюджета е разход, разходван правилно и закономерно. СЕПЛ, Европол и Евроюст при тези агенции има някои ограничения, които могат да се обяснат. Е, има забавяне в освояване на, об... на бюджета, е, забавяния, които се обясняват с субективни причини. Ние разбираме проблемите, това са обективни проблеми. Имахме задълбочени разисквания с представители на тези агенции. При Frontex сме излезли за специално становище, където се обяснява трансфера на определени средства. Сметната палата е видяла, че е необходимо агенцията да подобри финансовото управление, но отбелязва, че има подобрение на фона на факта, че през 2008 година бе отказано освобождаване от отговорност. Въпросът бе поставен и за <clears throat> полицейската академия. Не е ясно дали полицейската академия ще може да разполага с сградата, която използва до момента четвъртия параграф на становището за освобождаване от отговорност прави предложенията да се разисква този въпрос допълнително. 270 хиляди евро са използвани за разходи за офиси, тъй като агенцията е сменила е сменила седалището си в Лисабон. И накрая омбудсмана за човешки права. Там също няма основни е, проблеми, големи проблеми. И накрая аз мятам, че е много важно за, одитни, за бъдещите одити, за сметната палата, това е също предложение от Сметната палата да има вътрешни одити, одити на изпълненията. Тези одити ще помогнат да се види, че агенциите разходват средствата си разумно и в интерес на гражданите. Важно е парите да се изразходват ефективно, ефикасно и с отговорност. Благодаря на госпожа Хюбер за помощта, която ми оказа при изработването на тези доклади. Благодаря, господин докладчик, благодаря за бързата презентация и за представянето на отделните становища. Така, ние успяхме да спестим време за презентация на комисията. Госпожа Маковей от името на комисията. Thank you for giving... Благодаря за това, че ми давате думата, господин председател. Благодаря на докладчика, господин Папа Николао. Чудесен доклад. Комисията няма бележки по становището като такова. Бих искала просто да кажа нещо за доклада за Сметната палата, тази глава, която е свързана с нас, с Европейската комисия. Осма глава. Ние сме съгласни, ние Европейската комисия и сме доволни от това, че няма никакви несъответствия, особено в областта на правосъдието по въпроса повдигнат в проектостановището като такова, комисията взима бележка от за всички предложения на докладчика. По въпроса за липсата на информация в Сметната палата, разбира се, това е тяхно правомощия, освен правомощие на комисията. Те имат право да вземат решения за структурата на собственият им годишен отчет. По въпроса за поетите ангажименти и плащанията през 2011 година, които са се увеличили, ние като комисия искаме да кажем, че и през 2012 година по предварителни данни това освояване ще бъде също много високо, близо 100%. А по въпроса до третата точка, свързана с 11 глава, с удоволствие отбелязваме, че прилагането стигна, освояването стигна до 97%, т.е. почти максимално. По въпроса за резервите за 2011 година и дейността на Генерална дирекция Home, вътрешни работи, искам да подчертая, че приложихме всички препоръки и в доклада, който ще излезе след няколко седмици за дейността през 2012 година, те ще бъдат приложени на практика и ще оценим работата по тази повдигната резерва. Благодаря. Благодаря, казва председателя. председателя. Сега... Благодаря. Нека да видим дали депутатите могат и искат да вземат думата. Euh, euh, Благодаря. А, искам да поздравя колегата с чудесния доклад. И интересно е обаче да отбележим как веднага се изпразни залата, след като приключихме предходния дебат и излиза, че това не ни вълнува нас като комисия Либе, а пък аз го намирам за жалко. Но това е друг въпрос. Сега, нека да се върнем към това, което ни вълнува. Агенциите, които обсъждаме днес, са много важни и хубаво е да отбележим, че Европейската сметна палата не повдига никаква резерва за дейността на тези, на дейността на, та, на тези агенции. Но това, което искам да отбележа е, че Сметната палата от година на година пише все по-малко и по-малко доклади. Тази година, например, доклада за Агенцията за основни права, например, беше едва няколко листа, освен че са малко и са по-тънки докладите всяка година. Това го подчертаваме на заседание на Комисията по бюджетен контрол и нищо не се случва. През 2010 година отхвърлихме освобождаването от отговорност на пол, защото имаше съмнения, но днешният, сегашният директор обаче на тази агенция полага огромни усилия и дейността е почти съвършена. Намали разходите, включително и разходите за личен състав, така че управленският модел там е почти перфектен. и нещо, което е свързано с правното основание. Може би трябва да променим, за да имаме възможност за по-лесни смени на директорите, на управителите, защото не винаги се дължи на лошо управление на управителния съвет, както сега е разписано в правното основание. Причината може да бъде и от друго естество. Това вече го повдигнах на заседание на комисията по бюджетен контрол. Освен това, участието на представител на комисията в управителните съвети на тези агенции може да даде допълнителна гаранция за контрол и за избягване на а, нарушения. Ако имаше тако, такъв наблюдател, може би щяхме да избегнем на злощастния случай с СЕФОЛ. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли вземе думата представител на комисията, например? Не. И така случай просто благодарим на господин Папа Николао за представянето на проекто Становището. И така, само да съобщя, че крайният срок за представяне на изменения е след две седмици, 21 януари на обяд. На обяд в 12 часа. Всички ли си записаха? Ако всички са си записали, съвсем на време стигаме до 11 часа и до следващата точка от дневния ред, а именно гласуването. Take... Нека кажа, <clears throat> че на 20-21 февруари ще се гласува проектостановището, проектостановището, което бе представено от нашия колега Папа Николао. И сега имаме е, две неща, които отложихме. Днес. А сега след две минути продължаваме с гласуването. Две минути.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 Just when we got started this morning, I said two things. Колеги, е, тази сутрин вече казах честита нова година на всички, честита нова година на тези, които идват сега. На второ място, проверете дали имате електронните си карти със себе си. Понякога колеги са си забравили електронните карти. Няма да гласуваме дълго, така че може би може да изпратите някой да вземе забравената ви електронна карта. Ако някой си е забравил картата, кажете ми, моля, тогава ще ви броим. Ще ви броим. Четирима колеги виждам. Аха, няма да бъде много лесно. Добре. И така, е, господин Клейс е докладчик. Той си е забравил електронната карта, както, разправи, раз, е, както разбрахме. И така, какво гласуваме? Гласуваме проекто становище. Моля, съсредоточете се, моля ви. Имаме <clears throat> досието за интеграцията на мигрантите, отражението върху пазара на труда и външното измерение – Филип Клейс е докладчик. Вие не искате да въведете в доклада. Добре, в такъв случай преминаваме директно към гласуването. Изменение едно. Който е за? Който е против, моля да гласува. Въздържали се. Прието е. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 6 е отеглено. Пет пада, четири пада, седем Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Прието е. 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. Осем За. Против. Въздържали се? Не, не беше ясно. Колеги, не беше ясно. Проверяваме електронно. Е, гласуваме за изменение 9. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 11 срещу 31 за, значи отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Прието е. Изменение 11 за. Против. Изменение прието е. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. А, извинявайте, от 15, за 15 и 20 за. Против. Въздържали се. Прието е. Нека проверим. Нека проверим електронно. Значи 13 и 20. Now closed. Край на гласуването. 26 на 18. Прието е. Сега 20 и 21 заедно. Те са идентични. За. Извинявайте, поправя се е, оратора 21 и 22 гласуваме. За. Против въздържали се, прието е. 24-26 заедно, за, против, въздържали се, прието е. 27 за, против, въздържали се, нека проверим електронно, проверяваме 27. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 19 на 28. Отхвърлено е. 29. За. Против. Въздържали се. Прието е. 30. За. Извинявайте, казва председателят. Той пада. 31 пада. 32 също. 33 гласуваме. За. против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35. Извинявайте, прието е, прието е, поправя се ораторът. Но нека проверим, проверяваме 34. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Да, прието е. Аз греших. 35 за. Против. Въздържали се, прието е. 36 за. Против. Въздържали се, прието е. 37 за. Против. Въздържали се, прието е. 28 и 38 за, против, въздържали се, прието. 39 е. за, против, въздържали се, мисля, че отхвърля. 40 за, против, въздържали се, отхвърлено. 41 и 43 за, против, въздържали се, прието е. 42 за, против, въздържали се, прието е. 44 за, против, въздържали се, прието е. 45 за, против, въздържали се, прието е. 46 за, против, въздържали се, прието е. 47 за, Нека проверим електронно 46. Добре, проверяваме 46-то. Моля, гласувайте сега. Now closed. 29 again. Край на гласуването е 29 на 18. Прието е 47 за. Против. Въздържали се. Прието е. 48 за. Против. Въздържали се. Прието е. 49 за, против, въздържали се, прието е. 50 за, против, въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се, прието е. А сега гласуваме проекта доклада като такъв, като цяло. Благодаря, е, господин председател. Искам да кажа следното. Приетите изменения. Приетите изменения до някъде променят доклада и аз ще гласувам против доклада. Апелирам и към колегите да сторят същото. Closed. 27 against 17. на 17 приете, приете доклада. Ние разбрахме вашата, вашето становище и ще оттеглим вашето име от списъка. Благодаря ви. We should be moving. We thank you all for having благодаря. Минаваме е, по-нататъка. Благодаря на всички за това, че дойдоха за гласуването. И така, моля да излизате тихо от е, а, залата. Това ще ни позволи да продължим работа. We go for point number seven, number 18. Минаваме към 18-та точка, а именно обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност в Европейския съюз. Докладчикът тук е госпожа Маковей. Моля, колеги, отново, моля ви отново да сте по-тихи, когато напускате, за да можем да продължим работа. И аз да мога да председателствам. Спокойно! За момент, госпожо Маковей, отново да повторя, да повторя отново на всички колеги, че че това е изключително важен доклад за борбата против организираната престъпност, защото по-голямата част от престъпните мрежи се вълнуват именно от това, от парите. Така че директивата за конфискация на облагите от престъпна дейност, представена през 2012 година, цели усъвременяване на законовата марка, за да могат тези облаги от престъпна дейност, независимо от къде произлизат, дали са свързани или не с издадена присъда да бъдат в крайна сметка конфискувани. Докладът Докладът е представен от госпожа Маковей на 19 септември 2012 година. Крайният срок за изменения бе 13 декември. Междувременно съветът излезе с общ подход към текста и така ще дадем думата на госпожа Маковей за да ни представи нещата. Заповядайте, имате думата. Thank you, President. Um... Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за проявеният интерес към доклада, както и за пред... предложените изменения. Аз самата заедно с докладчиците в Сянка Рита Борселино и Соня Алфано, излязохме с няколко изменения, свързани с конфискация на облаги, независимо от това дали има издадена присъда или облаги на трети страни. Това смятаме, че ще помогне в борбата против организираната престъпност, както и с изискванията за честно и почтено водени съдебни дела. Сега, фактът първо да обясним, че конфискация може да бъде назначавана само от съдебна власт. Освен това, липсата на необходимост да има издадена присъда може да се свърже и трябва да се свърже с конкретни специфични изключителни условия. На трето място по въпроса за ясните разпоредби, свързани с защитата, както и с добрата воля Бонафиде на третите, на трети страни. След това мерките предвидени в националните законодателства, свързани с прехвърляне на престъпни облаги от на трети страни, за да се избегне тяхната конфискация или замразяване. След това, е, лицето, което е подложено на такава процедура, има право на адвокатска защита. Следваща точка, конфискуването трябва да бъде свързано с проекти от обществен интерес и социални проекти измененията на другите колеги, например, са свързани предимно с изключителните обстоятелства, в които не трябва да се прилага конфискация. Например, когато това би било несъразмерно спрямо наказваното лице и ще застраши неговото, неговият поминък. По въпроса за третите лица като лица, на които се прехвърлят тези облаги, тук трябва да разполагаме с улики и доказателства, преди да се вземе съответното решение, особено ако това трето лице е фирма или юридическо лице. След това социалното рециклиране, така да се каже, на конфискуваните е, средства това трябва да бъде преосмислено, за да няма възможност отново да бъдат включени в машината на организираната престъпност тези средства. Това са накратко измененията, които са представени към този доклад. Докладчикът а, аз самата, с други думи, и докладчиците в Сянка споделяме в общи линии подхода към този доклад. И сега Искам да подчертая отново желанието ни директивата да бъде ясна, особено в случаите, отнасящи се към прехвърлянето към трети лица и към липсата на издадена присъда. Надяваме се, че ще бъде прията тази директива възможно най-бързо. Само да ви кажа, че по искане на политическа група Гласуването в Либе ще се отложи за 21 януари. Всъщност, извинете, 31 поправя се докладчицата. И сега бих искала да чуя вашето мнение, колеги. Okay. Thank you, Mrs. McAvey. Now... Благодаря, госпожо Маковей. Нека чуем изказванията на докладчиците в сянка. Господин Борселин. Госпожа Борселин. Благодаря, Господин председател, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на докладчика госпожа Маковей за извършената от нея работа. Тя, подобно на мен, е член на специалната комисия за изследване на организираната престъпност. Ние знаем колко е важно да се приеме директивата – по отношение на силите на реда и на гражданското общество. В множество е, изслушвания представителите на гражданското общество ни помолиха за това. За това ние искаме облагите от престъпления да не се е, узаконяват. И ако е, ние успеем е, ако не успеем да постигнем нашите цели, ще бъде отслабена борбата срещу организираната престъпност. Ние трябва да коригираме подхода на комисията, така че да се използват по-ефективни инструменти за борбата с престъпността ние внесохме изменения, за да можем да подкрепим проекта. Искам да се спра само на някои отделни точки от тези изменения. Член 4, изменение 93. Тук сме предвидили разширена конфискация по отношение на случаите, в които дадено лице притежава по-голямо имущество, отколкото доходите от неговата дейност. Също така, е, неоснованото на присъда конфискуване, тук става дума за изменения към член 5а. В този случай съдебните органи на дадена страна имат възможност да извършат конфискация, която не се основава на постановена присъда. И това са случаите, в които дадено лице е обвинено в престъпление. Има определени държави, е, например в Италия, това, където това се прилага. Имам предвид е, неоснованото на присъда е, конфискуване. Важно е да се посочи също, че трябва да се предотврати и да се използват по съответен начин конфискуваните имущества. В случая ние трябва да прилагаме обичайната процедурна практика, за да се погрижим конфискуваното имущество да бъде използвано по подходящ начин, най-вече за превенцията на престъпността или за обществено полезни цели. Много важно е да се посочи, че и гражданското общество трябва да получи впечатление, че се прави нещо срещу организираната престъпност. Има много е, социални кооперативи в Италия, които използват е, тези изети имущества за тяхната дейност. Става дума за изменения 104 и 125. Там се предвижват специфични правомощия по отношение на конфискуване на имущества от трети страни, които знаят или би трябвало да знаят, че тези имущества произхождат от престъпна дейност. Това имущество те са го получили без насрещна престация и е, също така искам да посоча изменение 28. Там държавите членки се прикамват да прилагат мерки на наказателно преследване по отношение на лицата, които допускат прехвърляне на подобно имущество. Госпожа Латфорд, желаете ли да вземете думата? Вие. Е, Благодаря. <clears throat> Аз не съм докладчик в сянка, но въпреки това Искам да кажа, че излязох с някои изменения, около дозина, и те могат да се разделят на две категории. Едната категория е свързана с уточняване на някои постановки. Тук става дума за наказателно преследване. В някои държави членки гражданския процес е този, по който мога да се иземва имуществото. И това аз съм излязла с уточнение в преамбюла, което, в което се казва, че директивата се отнася за наказателния процес, а не се отнася за а, гражданския процес и свързаните с него мерки. Това е едно от, от, от, от уточненията. Това е, например, изменение 91. а именно, че разпоредбата не се отнася за държави членки, които вече имат мерки в гражданския си процес, които разпореждат обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност. Съществуват такива разпоредби в националното законодателство, които се занимават именно с иземване на имущество от престъпна дейност. Държавите членки могат да прилагат тогава гражданското си право, за да или да използват разпоредбите за, на нашата директива за неоснована на присъда конфискация. Това ще се отнася до правната база. Сега другите изменения, които съм предложила. Аз се опитвам да не накърним някои предпазни клаузи – Процедуралните права са много важни и аз работех върху някои от мерките. Мисля, че това е в интерес на парламента, а именно да осигурим, че хората, на които се конфискува имущество, когато има такива случаи, да има съответното ниво на правна сигурност. Държавите членки трябва да имат право на обжалване преди ефективната конфискация. Това е едно от измененията. Надявам се парламента да подкрепи това изменение. Също така и изменението ми 143-то където става дума за това държавите членки да дадат възможност за обжалване на конфискацията пред правните власти. Това също е в унисон с мерките, за които говорихме, мер... мярка Б и мярка С. Надявам се комисията нашата комисия да подкрепи и това изменение или подобно на него. И накрая е, изменението ми 147. В него аз предлагам изменение на текста. Ние нямаме споразумение по мярка С и мисля, че това е странно за предложението, когато се казва, че е, човекът, на когато се конфискува измен... и, и, имущество, трябва и може да бъде представен от адвокат. А моето предложение е, че той има право да бъде представен от адвокат. Тоест, моделността е променена. Госпожа Маковей каза за изменение 153-то, че съда трябва ясно да реши дали имуществото на дадено лице трябва да бъде унищожено, за да се предотвратят последващи престъпни дейности. Въпросът е дали тези лица няма да ще бъдат няма да им бъде дадена възможност за работа по легален начин, като се унищожи тяхното имущество по силата на тези разпоредби. Тези неща трябва да бъдат оточнени. Председателят, следващият оратор. Сеньор президент, em пример лугар, queria agradecer à благодаря. Искам да благодаря на докладчика госпожа Маковей за чудесното сътрудничество и също така за конструктивния диалог по този доклад. Искам да благодаря и на останалите докладчици в Сянка. Те знаят е, много добре за какви обстоятелства става дума и знаят също така колко е необходимо да се разработи и приеме такъв е, правен инструмент. Това е един необходим доклад. Всички ние имаме впечатление, че групите от лица, които се увреждат от организираната престъпност, попадат под директното въздействие на тези престъпления, но също така и под непрякото въздействие – на тези деяния, защото по този начин им се отнема имущество, което могат да използват по е, предназначение. Сега, в доклада, например, се посочва как трябва да се извърши конфискацията, как трябва да се уреди това процесуално правно и второ, какво може да се направи с конфискуваното имущество, т.е. как да се използва. Като цяло имам впечатление, че ние сме единни по отношение на целите на тази директива трябва да се извърши е, сближаване с действащите правни разпоредби, да се създаде една е, добра основа за е, намаляване и за превенция на престъпността. По-скоро е, има различия в е, по отношение на това как да се прилагат съответните инструменти. Моята политическа група и аз като докладчик в Сянка застъпваме становището, че трябва да се насърчава диалога по отношение на основните права. Трябва да се обръща внимание на това да не се създава правен инструмент, който да превишава определени правни граници, например презумцията за невиновност, защото това е една от основите на правовата държава, един от основните и принципи. И за това ние трябва да създадем инструмент, който да а, отчита действието на принципа а, презумцията, действието на презумцията за невиновност. Някои изменения, като например тези, които посочи госпожа Борселино, изменение 104, според мен, аз мога да се съглася с тях, мога да се съглася с госпожа Борселино в политическо и идеологическо отношение. Обаче тук, може би, трябва да изберем нова редакция на текста. Аз смятам, че В случая е странно, че се дава дефиниция на понятието имущество и се прави препратка към начина на живот на лицето, е, от което може да се формира подозрение, че имуществото е придобито от престъпна дейност. След това в изменение 105 се посочва, че е възможна неоснована на присъда конфискация. Това обаче е по-скоро въпрос на съответните инструменти, а не на поставената цел. конфискуваното имущество, как да се използва за социални цели. Има съответно изменение. В това изменение се поставя целта а, да се осигури съдействието на гражданите, така че те да спомогнат за използването на конфискуваното имущество за социални цели. Ние искаме да укрепим още повече профилактичния характер на тази разпоредба или по-скоро превентивния и характер, като включваме елементи на партиципативната демокрация. Например, Швейцария. Швейцария има система за конфискуване на имущество на диктатори, имущество, което те са вложили в Швейцария – и а, средствата се влагат в социален фонд. Ние бихме могли да се погрижим за нещо подобно. Например, нашият парламент може да използва а, средствата от такова имущество за пилотни проекти в тази сфера. Тези пилотни проекти могат да бъдат предлагани от гражданите, а, които под формата на подписка. която да се организира на регионално равнище. Отделните групи от населението наистина трябва да могат да се ползват от тези конфискувани имущества. Това е изменение 53, а не 52, както казах преди малко. И ако не става дума само за имущество, придобито от престъпна дейност в Европейския съюз, а и в трети страни, тогава трябва много внимателно да преценим възможностите за използване на това имущество като помощ за развитие. Още веднъж искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество. Мисля, че ние постигнахме доста неща, а при изготвянето на компромиси вече може да се постигне широк консенсус. Господин Киркоп. Yeah, very, very... Благодаря. Ще бъда много кратък, господин председател. Два въпроса. Първият е, според мен, най-важното нещо, а именно, че наистина имаме взаимно признаване за конфиска... заповед за конфискация в Европа и това е изключително и важно от гледна точка на правоприлагането. Това първо. Второ, когато правните служби уточнят, че има престъпна следа, то тогава аз съм за 91-во изменение, тъй като според мен е важно да има установена система – система на действие не само чрез наказателно-правно, а и чрез гражданско-правно действие. Защото е трудно да накараме държавите членки да въведат наказателно-правни механизми там, където те вече имат гражданско-правни такива. Затова е важно да подчертаем и да подкрепим всъщност всички това, 91-во изменение и освен това да стимулираме в още по-голяма степен взаимното признаване. Благодаря. Благодаря. Първо искам да похваля докладчика за нейната ангажираност, но трябва да посоча, че трябва да се действа много предпазливо по отношение на тази тема. Конфискация неоснована на присъда и разширената конфискация и конфискацията от трети лица са изключително чувствителни сфери, така че ние трябва да внимаваме да не нарушим основните принципи в наказателното производство, именно презумпция за не е, виновност, е, принципа небис ин ием, небис ин идем, е, гаранция за честен процес и също така трябва да се има предвид, че конфискацията не е основана на присъда, трябва да се прилага в много редки и точно определени случаи. Всичко останало попада под принципа е, на презумцията за невиновност. Искам да посоча изменение 36 на Сара Лътфорд. Аз приветствам това изменение, защото тук експлиситно се подчертава, че става дума само за а, е, мерки за конфискация от наказателно-правен характер, а не от гражданско-правен характер. Аз а, е, мога да си представя, че много от измененията внесени от политическите групи, засягат едни и същи проблеми. Това, което за мен е особено важно е изменение 46 с клаузата за е, изключително тежки случаи. Комисията не е предвидила до сега такива разпоредби и за това смятам, че е, разпоредбата за конфискация е императивна последица и в случая е, трябва да се вземат предвид и несъразмерните последици. Смятам, че във всички случаи трябва да се е, включи клауза за изключително тежки случаи, особено когато мярката не е размерно натоварва е, лицето, срещу което се прилага и когато се накърняват правата на жертвата на престъплението. След това член 4 и член 5, където става дума за разширена конфискация и конфискация неоснована на присъда. Аз мисля, че тук трябва много прецизно да действаме в момента. Тези членове ми се струват твърде недостатъчно добре формулирани. Както разширената конфискация, така и неоснованата на присъда конфискация трябва да се подчиняват на гаранциите за собствеността и е, тук трябва да се прилагат строги конституционно-правни принципи. Затова аз предлагам формулировка, според която конфискация може да се извършва само в случаите, когато съдът възоснова на конкретни факти и обстоятелства доказателства и след изчерпане на доказателствените средства е стигнал до убеждение за налагане на конфискация. Когато става дума за разширена конфискация, т.е. иземване на имущество от подобни престъпления, а не от други деяния, или пък когато става дума за конфискация, неоснована на присъда, в случая, когато за подозреният или обвиняваният би бил осъден, ако се е стигнало до наказателно производство. При член 7, това е една трета точка, която искам да изтъкна, съм внесъл две изменения, които се отнасят до сливането на линея 1 и 2, за да може текста да стане по-компактен и прегледен. И накрая Руи Тавареш спомена това, става дума за използването на конфискуваното имущество. И според мен този въпрос и изобщо не попада в приложното поле на директивата. Според мен става дума основно за приемане на минимални стандарти за обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност. Обаче разпоредби за използване на това имущество не трябва да бъде цел на тази директива. В Германия тези имущества се използват на първо място за обещетяване на жертвите на престъпления или това е включено в някои от предложенията или пък за други подобни цели. Обаче, според мен, всяка държава членка трябва сама да може да решава как точно да използва това консолидирано конфискувано имущество, консолидирането на европейските бюджети в никакъв случай не трябва да се, оставя, да се поставя във връзка с конфискуването на имущества, е, тъй като е, тази мярка е изключително чувствителна и засяга основните права. Госпожа Вебер. Thank you very much, chair. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, няма да повтарям казаното от колегите. Вън от всякакво съмнение е, че новият вид организирана трансгранична престъпност изисква съответни нови правни инструменти, такива от ново поколение за нейното противодействие. Не бива обаче да сме безотговорни в работата си по този въпрос и не бива с лека ръка да отхвърляме всичко постигнато до момента от 50-те години насам в Европейския съюз. Всъщност тогава бе създаден Европейският съд за човешки права. Разбира се, че трябват правила и те трябва да са ясни, но така както стоят правилата в момента, самите съдии биха се затруднили с тяхното приложение. Ние даже понякога осложняваме нещата не само на европейско, а и на вътрешно е, равнище в държавите членки. Изискали сме правно становище и много от измененията, които са предложени са всъщност в духа на това правно становище, което всъщност изискахме от Агенцията за основни и ненакърними права. Те смятат също, че основните права трябва да бъдат на първо място в центъра на нашето внимание, когато става дума за презумцията за невиновност или за честен процес или за недвойното дирене, за едно и също престъпление, така нареченото non bis in idem, или пък за серазмърността на вземаните мерки, каквато и да е мярката за неотклонение, когато наложим, това трябва да бъде внимателно премислено. Защото в противен случай отваряме вратата на изключенията. Днес едно, утре друго, след 2-3 години трето и след 20 години ще живеем направо в друг свят. И не, не е това целта. Аз също съм подготвила няколко изменения, които са всъщност в духа на изменения, предложени от други колеги. И това, според мен, ще улесни работата на докладчика. Благодаря за свършената от нея работа. Поздравления за нея. Желателно е докладът да отразява в максимална степен вижданията на всички групи от политическия спектър, а не да бъде в плен на някои идеологически тълкования, защото борбата срещу организираната престъпност е важна, но още по-важна е защитата на основните ни права. Благодаря. Мерси, месье президент. Госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. Да, наистина, чудесен текст. Много важен при това. И това всъщност е в, след създаването на комисията Крим, тук в Европейския парламент. Миналата година гласувахме в пленарна зала и много от колегите, които са тук в момента, госпожа Макове и госпожа Борселино, господин Тавареш, те са членове на комисията Крим, заедно с самата мен. И е чудесно, че сме тук същите депутати, за да кажем, че в комисията Крим гледаме малко по по-различен начин на всички тези неща и на този текст. Госпожа Маковей, госпожа Борселино имат по-друго схващане, различно схващането на много други колеги и със сигурност знам, че биха искали да са още по-хардлайнерски, но ги спира презумпцията за невиновност. Аз самата не съм стажувала никъде другаде, в ничи други съдилища, освен във Франция. И имам впечатление, че съдиите работят по начин абсолютно съблюдаващ принципа за презумпцията за невиновност. Нямам никакви оплаквания. Сега, нека погледнем обаче мафията, мафията в Европа, че и вън от нея – мисля си, че текстът би могъл да бъде още по-хардлайнерски, отколкото е сега. Освен конфискация, освен замразяване на активите, смятам, че трябва да има и разширена конфискация. Не знам от колко време работим по тези въпроси. Дали от 6 месеца или повече изслушваме експерти от Европол, от ОЛАФ изслушвания на всякакви специалисти и когато чуваме как действа тази мафия презгранично, направо ми штръкват косите. Последният каминолог, който изслушахме, каза, че тероризма в момента причинява много по-малко щети в Европейския съюз, отколкото мафиите, организираните каналджийски престъпни организации. Те са тук заради парите. Каква им е целта? Целта им е да се обогатят. Няма защо да се лъжем. И ако ние като законодатели не работим, за да иземем тези облаги, какво друго бихме могли да им направим? Разбира се, че трябва да зачитаме правата, основните на накърними и прочие, прочие. Разбира се, че сме убедени всички в презумпцията за невиновност, но какво друго бихме могли да направим, ако не да разпишем законодателство, с което да се борим чрез, срещу организираната престъпност и мафията, чрез и иземване на облагите. Ако човек прочете текста в сегашния му вид, може даже да си помисли, ха, тези тук пазят мафията, закрилят я. Малко съм аз измамена в надеждите си. Чувствам се и излъгана. Работя в комисия, където се борим срещу мафията. След това идвам в друга на комисия и ми дават текст, където пише разни половинчати неща. На средата ли ще оставим битката? Ако не нямаме коража да стигнем до край, аз се отеглям успех, успех на докладчиците, на докладчиците в сянка, но аз искам да стигнем малко по-далече. Нека да се борим срещу мафията и законодателно. Eh, Благодаря, господин председател. Първо искам да изкажа моите поздравления на докладчика госпожа Маковей за този толкова важен доклад. Аз също съм внесъл изменения и искам да се присъединя към казаното от госпожа Матия току-що. Тя каза по-точно, че този инструмент трябва да бъде ефективен, за да можем наистина да го прилагаме на практика. Моите изменения вървят в подобна посока, като тази на преждеговорившите. Важно е конфискуваното имущество наистина да бъде използвано в полза на жертвите на престъпления. Важно е да се почерта именно този момент. Аз смятам, че ние достатъчно добре сме подчертали този аспект, когато става дума за трафик на хора и е, може би ние би трябвало да е, е, вземем предвид е, този принцип не само за физически, но и за юридически лица. Те също трябва да бъдат подвеждани под отговорност в такива случаи. Ако наистина искаме да действаме ефективно, тогава е важно да е, се гарантира добро сътрудничество между полицията и съдебните органи, защото само тогава може да се разкрива местонахождението на тези имущества. Благодаря. Още кой иска да вземе думата? Може би комисията. Аз искам да благодаря на всички колеги, които изказаха толкова важни съображения. Аз бих искала да посоча, че сега в никакъв случай не искаме да поставим под въпрос основните права с тази директива. Също и основните права на извършителите на престъпления. Искам да посоча един практически въпрос. Гласуването ще бъде на 31 януари, но тогава групата на социалистите ще заседава в Триест, така че членовете на тази политическа група няма да могат да участват в гласуването цялата политическа група на социалистите тогава ще заседава в Триест. Си. Да, имате право. Вярно е. Ние трябва да заседаваме наистина в 30, обаче трябва да вземем предвид и този факт при гласуването. Преди да дам думата на докладчика, ще дам думата на представителя на комисията, но господин Тавариш иска сега да каже нещо. Естествено, е, трябва правата да са спазени. Ще се споразумеем по този въпрос но става дума, искам да говоря за социалното рециклиране на имуществото. Ако искаме да сме проактивни и проактивно да се борим срещу престъпността, срещу организираната престъпност, трябва да мислим за социалното използване на престъпното имущество като част от борбата срещу организираната престъпност. Защото има общ, общности, е, които са много заразени от организираната престъпност. Организираната престъпност културно е просто част от ежедневието на, жив... на, на тези общности. Така че е, борбата срещу престъпността е не само отправна гледна точка важна, важна е и от културна гледна точка важна е за, за ежедневието на тези хора. А, когато хората видят, че а, имуществото от престъпна дейност се използва в тяхна полза, то това ще е много продуктивно. Защо аз се застъпвам за нов европейски фонд тук? Защото ние не може да искаме Европейския съюз да прави законодателство, да действа, да има полицейско или съдебно сътрудничество и в същото време да не искаме да говорим за Европейски фонд, в който да се вливат средствата от обезпечаването и конфискацията на имущество от престъпна дейност. Част от тези средства могат да се вливат в този европейски фонд и така европейските граждани могат да видят, че тези средства се използват за благото на гражданите. Председателят, а разбирам, че господин Портински от комисията е готов със своето изказване. Ако е така, моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчиците и докладчиците в Сянка и на членовете на Либе комисията за техните изменения. Както виждаме от дискусията, Темата е интересна. Комисията се опитва да предложи балансирано предложение. В същото време обаче искахме да предложим един инструмент, който да даде добавена стойност. Важно е да знаем каква е целта тук. Искаме да се, да дадем принос в борбата срещу организираната престъпност. Ние естествено уважаваме основните човешки права. И още нещо. По отношение на изменение 60, 67 и 68. И тук искам да подчертая, че конфискацията не е се отнася само до облагите от престъпна дейност, но в унисон с международни конвенции те, трябва да е насочена и към реинвестиране в други дейности. Дефиницията говорим тук за правното основание. Конфискацията тук е дефинирана като санкция. В същото време даваме възможност конфискацията да бъде а, покрита от не, не наказателно правни разпоредби. Е, този текст трябва да бъде използван, когато други текстове не могат да бъдат и много важно. Бихме искали да подчертаем говоря за изменение 90. Тук става дума за неоснована на присъда конфискация. Може да имаме такъв случай и когато не става дума за наказателно преследване. Ние Смятаме, че в такъв случай, както се говори в това изменение, тук ще си надвишим компетенцията. За разширената конфискация ще ни трябват много ясни доказателства. Но това е ситуацията и в повечето държави членки. Материята обаче не е достатъчно изяснена. Сега по отношение на неоснованата на присъда конфискация. Тук има изменения, които вървят в посока, където конфискацията не може да бъде предприета, това би изпратило погрешен сигнал – а именно, че обществото не може ефективно да се пребори с организираната престъпност. Няма да се впускам в повече подробности. Единствено искам да кажа, че парламента ще се съгласи, че мерките, които са предложени в директивата, трябва да се запазят. За първи път ние сме много специфични и говорим за естеството на мерките. А това изисква съответната степен на, предпаз... на предпазливост. Благодаря, че ми дадохте думата и с интерес очакваме бъдещите преговори. Надяваме се на подкрепа от страна на парламента. Благодаря. Ирландското председателство иска да вземе думата. Моля. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда също кратка. Ние разбираме, че съветът е постигнал съгласие по това важно досие. То е важно и за нас. Важно е за нашия министър. Министърът ще се срещне с е, вашата комисия през следващите седмици. Затова е важно да отбележим напредък в дискусиите по това досие. Оценяваме напредъка постигнат от докладчиците и докладчиците в сянка. Просто сега искам да подчертая нашия ангажимент към това досие. Много се надяваме да постигнем съгласие по него. Председателят, госпожа Маковей, има думата. Разбирам, че вероятно искате да реагирате на изказването на госпожа Борсалино а именно факта, че социалистите и демократите ще заседават в Триест по времето, когато ние ще имаме гласуване. Социалистите и демократите са важна група. Така че много бихме искали да решим този въпрос за заседанието. Госпожа Маковей, един, една възможност е всички да дойдем в Триест. Ще говоря с секретарята и ще видим какво решение може да постигнем. Искам да направя няколко коментара. Аз, госпожа Борсолини и госпожа Алфано, Смятаме, че най-важното е, тук е неоснованата на присъда конфискация, конфискацията по отношение на трети страни и разширената конфискация. Защото конфискацията, която ограничава конфискацията на, на облаги от престъпна дейност, трябва да е в центъра, тя трябва да е ефективна и ефикасна, а за момента това не е така. Е, парите си остават у престъпниците. Това е най-важното в тази директива. Парите да не остават у престъпниците. Е, това е в унисон с изказването на госпожа Матье и на други колеги. Моето лично мнение е, че най-добрите системи са тези в Ирландия и Обединеното кралство. Те се случват по силата на гражданския процес. Виждаме, че имаме престъпление, че имаме имущество от престъпна дейност, но тези дела се гледат в гражданския съд. Е, това е ситуацията в момента много колеги говорят за техните системи в техните държави. Мисля обаче, че нашата роля е да намерим най-добрите решения за всички, като, като, за нас като съюз. Ние не може да се опираме на правните системи на отделните правни системи искаме да направим крачка напред, за да може да се приборим с организираната престъпност. В такъв случай държавите членки трябва да променят е, законодателството си. По отношение на гаранциите, няма съмнение, че всяка конфискация, дори и неоснованата на присъда конфискация, трябва да бъде постановена от съд. Това може да се дискутира, но това беше ясно от самото начало. Няма съмнение по този въпрос. Ясно е, че и справедливия процес трябва да бъде гарантиран. А сега за информация на колегите. Европейския съд по човешките права в много случаи е установил, че конфискация в рамките на граждански дела е в е в унисон с, с Европейската конвенция по човешки права. Ние предлагаме изменения, но моето желание е да продължим работата си и да имаме един силен текст по отношение на неоснованата на присъда конфискация и на конфискацията по отношение на трети страни. Благодаря, казва председателя за бележките. По въпроса сега за датата за гласуване ще трябва да се договорим. И така, приключихме днешния дневен ред. И ще продължим работа на следващото заседание на 21 януари започва в 3 часа след обед. Това ще бъде второто заседание за тази година, където ще подновим дебатите, водени днес. Благодаря.